няма възражение, тази номинация от независимите ще бъде одобрена. Съгласно 74 член на правилника с председателя на съвета в сряда ще подпишем два акта, които ще бъдат приети съгласно обикновената законодателна процедура. Заглавията на